Скъпи колеги, предлагам да започнем работа. И така, имаме няколко точки по дневния ред преди гласуването, което ще започне в 10.15. Разполагаме с час и 15 минути. Веднага пристъпваме към важната тема за многогодишната финансова рамка по доклада на Раймер. Веднага му давам думата. Ja, Dank, äh, да, благодаря господин председател, скъпи колеги. Е, всъщност аз мога да бъда кратък. Аз е, искам вашата подкрепа. Е, това е нашата съвместна стратегия. Е, както казахме, като докладчици и възоснова на предложенията на комисията, с които разполагаме в момента, аз не мога да водя сериозни преговори. Комисията е направила три предложения които се основават на цифри 3 и 4 на интеринституционалното бюджетно споразумение, в което се казва, че при промяна в договорите с отражение в бюджета, е, проекто бюджетът трябва да бъде прият е, трябва да бъде адаптиран и това адаптиране трябва да стане с съгласието на трите институции. Е, комисията е, има свое мнение за технически изменения е, с съответните изменения по финансовия правилник, които обсъдихме вчера. Също така, съобразно мнението на комисията, техническото адаптиране. Да, извинявайте, председателя казва, че се смесват английски и полския канал при превод.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 така, е, комисията смята, че е направила необходимото техническо адаптиране. Вчера тук в нашата комисия обсъдихме финансовия правилник, а, също така и а, е, а, е, финансовата рамка ще бъде облечена в съответната законодателна форма, а също така и останалите части от институционалното финансово споразумение трябва да бъдат адаптирани адаптирани е, тези части, които вече са устарели, трябва да бъдат адаптирани, а именно задължителните и незадължителните разходи. Ако погледнем точка трета от интернационалното споразумение, там е, е записано, е, че в случай на отражение на тези решения върху бюджета трябва да бъде направено съответното адаптиране трябва да, се, трябва да проявим известно разбиране към нова комисия, защото новата комисия трябва да се съсредоточи първо върху техническото си предложение. От друга страна, и ние неколкократно сме обсъждали въпроса на последното заседание на нашата комисия и по-специално между координаторите, е очевидно, че бюджетният неутралитет предвид е, политическите предизвикателства по силата на Лисабонския договор и най-вече външната служба, е, това е перо 5, е, а предвид перо 4 засилване на външната политика и политиката за отбрана отбрана е, възниква и въпроса за политиката по околната среда, промените в климата, които имат е, приоритет и които специално изрично са посочени в Лисабонския договор. Е, външната политика, отбраната, космическата политика, вътрешната политика и вътрешното право. Всичко това отива отвъд проблемите на бюджетните ограничения, които преживяхме по перо А3Б и 4. Е, по тези точки няма никакви предложения за адаптиране на бюджета. Ние всички знаем, че преживяваме тежка криза, че е, всички държави членки преживяват е, бюджетни затруднения и за това трябва да се зададем въпроса е ли подходящо, а и коректно – предвид е, тези съзвездия, политически предизвикателства и предвид конюнктурата, предвид ролята на Европейския съюз в глобализирания свят, трябва ли да определяме, да определяме като неутрални бюджетните последици от Лисабонския договор или всичко да отложим след 2014 година? Според мен това не е, би било правилното решение. И заради това, още веднъж, трябва да подчертаем, че отвъд етичните проблеми на масата още няма пълен пакет. Нещата не са завършени, бюджет и Мога само да посоча един пример. Е, цифрите от 41 до 44 на е, интернационалното споразумение. Комисията повтаря старите цифри 1,7 милиарда за външната политика и отбраната. При това е, отлично се знае, че всяка година ние почти стигаме тавана, почти стигаме до границите. Сега, колкото до допълнителния бюджет, бюджет и изменения бюджет за финансовата рамка до 2013 година и, е, и последствие как да обсъждаме това институционално споразумение е, без е, да погледнем как в момента действа това споразумение? Е, ние приехме е, всичко да бъде отложено от предишната комисия, но това не означава, че трябва да мине толкова много време, е, за да може новите обстоятелства да не са вписани в адаптираното интеринституционално споразумение. Поради това съм склонен да ви направя следното предложение естествено трябва да има сериозни дискусии, особено за външната служба. Това се отнася и за другите парламентарни комисии. Трябва първо да се уточни една съвместна процедура, е, защото е, комисията по правните въпроси се занимава с комисията е, АФЕД също се занимава. Така че трябва да има единна процедура. И има цяла глава по външната политика и политиката за сигурност, която трябва да бъде предеговорена. Е, освен това, е, съществува и въпроса е, за така нареченото особено мнение за стандинг фанд. Това са европейски фондове и е, е, всички специални представители, които ще попаднат в категория 4. Не трябва ли обаче да попаднат в категория 5 във външната служба? и тогава е, те ще бъдат е, включени в е, перото на външната служба, т.е. перо 5, например. Ние обсъждахме правото на информация, посланника за външната политика, е, той беше обсъждан в комисия АФЕТ, но мисля, че трябва да се организира дискусия в пленарна зала. Не е достатъчно е, посланника е, да бъде заменен с европредставител. Special Envoys, специалните пратеници, специално са посочени в договора с Main Participator. Трябва да се знае как да се организира всичко това. Е, е, възниква и въпроса за дейността им преди е, назначаването им като посланници. Всичко това трябва да се договаря успоредно, да се види и какви преговори текат в останалите парламентарни комисии. Докато не се постигне удовлетворително споразумение, главата за интерституционалното споразумение по бюджета трябва да остане открита. Чисто и просто. Това ще бъде последното ни оръжие, в противен случай нещата няма да станат. Е, и за това аз трябва да чуя мнението на комисията в светлината на всички тези дискусии. Е, дали комисията би била склонна да помисли? Не е ли необходимо отвъд техническото адаптиране комисията да отправи и някакъв политически сигнал като е, не забравя бюджетните предизвикателства е, в условията на преразглеждане на споразумението, съобразено с Лисабонския договор. Е, и така, комисията ще покаже, че няма да се съобразява само с съвета, а ще има по-политическо поведение. Именно това имаме право да очакваме от комисията. Ако това не стане до края на март, тогава ние трябва да поемем инициативата, да предложим изменения и да оценим всички направени предложения от политическа гледна точка, за да можем да е, водим преговори с комисията и с съвета и изобщо да проведем е, сериозна дискусия за тази финансова рамка и да я преразгледаме в светлината на Лисабонския договор. Иначе е, няма да, да няма, няма няма да направим нищо. Е, Знам, е, че вече сме мислили по въпроса и е, при предишния парламент и през декември се каза, е, че трябва да се мисли сериозно, трябва да се направи продължение до 2016 година. Обаче не знам дали комисията проявява интерес и дали е склонна да тръгне по такъв път. Аз продължавам да твърдя, че е, държавите членки просто чакат нова финансова рамка за 2012 година е, и е, се държат още по-сериозно към парламента, отколкото преди. Ние имаме опит в това отношение. Не забравяйте, че Волган Шусел каза, че трябва да се работи по друг начин. Каза го. И ако е, е, съвета не иска разумни решения за финансова рамка до 2020 година, тогава може модела отново да се обсъжда. Няма да обсъждаме покойния финансов модел. Е, просто е, ще имаме други партньори и ще спазваме ясни правила. Ако в последствие е, е, парламента получи разумна оферта за многогодишна финансова рамка, тогава пак ще преговаряме и ще търсим заключение, но мога да ви кажа, че основната идея, по която бяхме единни и която е червена нишка, е, е отива до господин Вабел Небелс. Тя е актуална е, след е, такава ревизия по Лисабон, ако има бюджетна рамка до 2020 година, аз към, искаме да се отнасяме сериозно с парламента, който ще бъде избран след нас, трябва да обсъдим две решения. От една страна, ние можем да изразим съгласието си, ако следващия парламент, след като бъде избран, има възможност да прибегне до ревизионна клауза. Е, е, защото в противен случай при следващия си мандат Европейския парламент няма да има никаква свобода за действие в областта на бюджета. И ревизионната клауза трябва да бъде много по-силна от настоящата. Е, трябва да го заявим категорично, да не си оставаме само с добри пожелания и обещания. И в последствие да уточним, че трябва да има политическо съгласие с график от 5 години. Е, това са двете решения, които трябва сериозно да обсъдим при е, настоящата обстановка. Така че, е, мисля, че много комисии в настоящия парламент са склонни да тръгнат по този път и да настояват за е, същинско преразглеждане, сведено до Лисабон, но тази гледна точка трябва да се отстоява, е, включително и гъвкави изменения, е, които се искат за външната политика и сигурността, винаги когато трябват пари за определени действия. Т.е. трябва да се ускори процедурата, е, за да се улесни работата ни е, при подобни преразглеждания и да се избегне разхищението на човешки ресурси. Е, защото, като погледнем за какви суми всъщност става въпрос, това е което исках да ви кажа днес. Приканвам комисията да помисли дали е склонна предвид същинските разходи да ни предложи необходимото адаптиране на бюджета. И ако не, трябва нашата бюджетна комисия да предложи съответни изменения и в края на краищата е, да не забравяме е, и преразглеждането на преговорите по Галилео, което направихме, е, когато изтичаше предишния мандат. Аз зададох устен въпрос в пленарна зала от името на бюджетната комисия. Това беше по повод на ясна резолюция в пленарна зала, за да посоча категорично кои са приоритетите при преговори по е, преразглеждане на бюджета съобразно Лисабонския договор. Това е което имах да ви кажа днес. Благодаря, господин докладчик. Да, определено докладчика направи конкретно предложение и постави няколко въпроса. Ян Янсен. Благодаря. Благодаря за този чудесен работен документ. Мисля, че си е съвсем наред. Той е на испански. А сега немския канал е завзет от испанския. Явно има много така интересна обстановка в преводаческите кабини днес. Започвам отново. Благодаря на Раймер за отличния работен документ, който Окей. <laughs> Ще трябва техническия персонал да се справи с този проблем. И изглежда, че испанския продължава да тече в немския канал. От е, гледна точка на либералите мога да кажа, че сме напълно съгласни с е, предложеното от Реймер. Това не е чисто експертно упражнение в никакъв случай а именно преразглеждането на междуинституционалното споразумение. Да, има някои специфични аспекти, защото сега вече споразумението е в договора, но мисля, че в този смисъл комисията а, добре си е свършила работата, показва ни ясно какво е необходимо – освен това обаче, ясно е, че трябва добре да разгледаме и цифрите, както и въздействието на Лисабонския договор върху тях, върху сумите. Парламентът призовава към това. Когато изслушахме господин Ливандовски, зададохме този въпрос и писмото, което зада... Е, изпратихте господин Ламасур към господин Ливандовски, много ясно а, засягаше тази тема, именно, че комисията следва да направи предложение за средносрочния преглед максимално бързо. Освен това, имайки предвид цифрите на страница 5 в работния документ, можем ясно да видим, колко големи са маржените през следващата година или колко малки са всъщност те е, доближават е, нулата в някои от категориите, което означава, че комисията няма да има свобода, никаква свобода, за да се изпълнява задълженията. Така че комисията би трябвало наистина да разгледа възможността да обсъди въпроса с комисията, защото в противен случай ще са и вържени краката и ръцете и няма да може да предложи никакви инициативи за следващите години, което е немислимо. Така че трябва да разгледаме много внимателно този въпрос. Особено интересно е, когато разглеждаме посоката, в която се развиваме, селско-стопанската политика, например, под функция 2 винаги можем да намерим някакви средства. Тя просто е златната кокошка, ако мога така да кажа. Можем да намерим и различни средства за Галилео, но тук също, между другото, маржина е много мъничък, така че трябва да видим как точно ще разработим този въпрос. И мога да подкрепя като цяло стратегията, залегнала в този документ. Вие споменахте две възможности, с които разполагаме и ние можем да кажем да, само а, при положение, че в бъдеще използваме клауза, силна клауза за преразглеждане, което ще бъде всъщност и нашата възможност като нов парламент да участваме в процеса на преразглеждане и според мен това е една дългосрочна цел, защото всеки парламент би трябвало да има думата по отношение на финансовата перспектива. Важно е какво ще произлезе от дискусията в този смисъл. Вие споменавате външната служба. Разбира се, сега в момента тези дискусии са в ход и госпожа Аштен е доста притеснена по отношение изграждането на институциите в Европейския съюз, както разбираме, но наистина много се прави и много трябва да се направи през следващите няколко месеца по отношение институциите и тяхната структура. Това е част от темата, която разглеждаме, именно и бюджета. Подчертавам и онова, което е в документа на Раймен, а именно, че не непременно искаме да се отделят повече средства. На шеста страница има а, цифри с а, съответните марж, съответните маржни по отношение на договора. 41 милиарда повече за следващата година са заделени 2012, също 46 милиарда 2013 година. Това е част от финансовата перспектива, която е чудес, голям ние не искаме всъщност 41 непременно или 46, ние искаме да има гъвкавост в механизма и знаем, че е необходимо да видим какво работи в съществуващите ни програми, кое не се работва така добре, за да можем да разгледаме приоритетите си и да решим дали са нужни промени, възможни ли са и какъв топ тип точно гъвкавост трябва да приложим. Господин Барозо, председателя на комисията, няколко пъти вече ни показва, че той иска да има гъвкав подход. Той иска фонд, глобалния фонд, Споразумението за яда, да бъдат разгледани с много по-голяма гъвкавост, а не да се в крайна сметка повтаря бюрократи... бюрократичния начин за разпределяне на средствата. А сега виждам, че господин Барозо вече знае, че системата сама по себе си е твърдо закостеняла. И той би трябвало да знае това. Подкрепям Раймер в казаното от него, че това е политическо упражнение, не е експертно вече. Благодаря ви. Си, Ан. Благодаря, Ан. Ан ни въведе в дебата. Тя въведе тук един нов термин, интелектуален термин, а, гъвкава бюрокрация. Много интересно. И така, Ейдер Благодаря, господин председател. И слушах това, което каза колегата Енсен и колегата Бърген. Вярно е, че сме изправени пред нови промени. И в много от случаите не знаем какво ще бъдат последствията, но знаем, че имаме нужда от повече информация, за да можем по-добре да предвидим промените. Е, ясно е, че новите документи, които ни се представят, поне за сега не успяха да разрешат техническите проблеми. Тоест, ние направихме технически адаптации, но е съвсем вярно, че дебатът тук сега е много по-политически. И влизането в сила на Лисабонския договор доведе до много промени, които сега ни дават възможността да видим тук в рамките на тази комисия какви са политическите промени, които искаме да въведем, тези, които можем да приемем и е, тези, по които евентуално можем да постигнем споразумение. Тук е, се говореше много за гъвкавост относно финансовите перспективи. Имаме финансови перспективи 2007-2013, които бяха преговарени, предполагам, през 2004-2005. И ако научихме нещо от економическата криза, това е, че нещата могат да се променят на, още на следващия ден. И Европейския парламент, вярно, трябва да има приоритети, но тези приоритети, както виждате, се променят. Понякога могат да изкочат съвсем нови. И Що се отнася до гъвкавостта, мисля, че наистина е нужно да работим по тази идея. Относно следващите финансови перспективи, рамки, не знам още как и кога ще имаме окончателно решение. В момента обсъждаме тук, опитваме се да адаптираме мандата, да преминем от 7 на 5 години. Това може да бъде добро решение. Виждаме също така, че нещата се променят много бързо сега и че ние трябва много бързо да се адаптираме към тези промени. След което идва също така въпроса за гъвкавостта на бюрокрацията. Не знам как точно ще го направим това, но определено би могло да ни доведе до добри решения, а, за да можем да бъдем по-експедитивни в а, действията си. Относно програмите, предвидени по този бюджет, трябва да видим дали бюджета ще функционира така, както е предвиден. Защото ако видим, че не функционира, можем да махнем някои части. Разбира се, може да и има програми, които ще бъдат махнати, които могат да бъдат махнати, но ако има програми, които не функционират както трябва, но които не можем да махнем, защото те са сред приоритетите на Европейския парламент, в такъв случай ще трябва да се спрем на програмите и да видим защо не функционират, да ги променим. Но едно е ясно. Функционирането за бъдещето, за бъдеще трябва да а, дойде от по-добра ефективност или от премахване на неефективните програми. Разбира се, ще трябва да, про... да пристъпим към промени но не тези промени евентуално ще ни дадат средствата, които всеки ден твърдим, че нямаме и че, или че от които имаме нужда, за да финансираме новите приоритети. Господин Бъге поиска помощ, всички сме готови да му помогнем, защото считам, че като цяло всички политически групи могат да подкрепят тези предложения. Влизаме в един ключов дебат и, е, както казахте вече, можем да се възползваме от това, за да се справим с новите предизвикателства. Преговорите ще са трудни, но не бива да пропускаме тази възможност. И също така искам да обявя, че оставаме отворени за сътрудничество. Благодаря, Георен Ферн. Някои кратки бележки до казаното току-що. Вчера прочетах заключението на съвета по отношение на бюджетните насоки. Те са много ясни, естествено. Първо, казва се, че цялата процедура по отношение на приемането на МИС и Лисабонския договор съответно е просто едно техническо експертно упражнение. Това е. Второто, което казвате – че за бюджет 2011 година трябва да остане всичко в рамките на границите, фиксирани 2007-2013 година рамката и трябва да останат достатъчно маржове, достатъчно големи по различните функции и подфункции. И така продължава текста в този смисъл преразпределенията трябва да бъдат е, централен елемент за бюджетната процедура 2010 и така нататък. Очевидно е, че ще имаме голяма битка да водим. Аз разбира се, напълно разбирам проблема и тяхната позиция. Това е националните бюджети, економическата криза и така нататък. Напълно разбирам проблема, така че ние също трябва да се поставим и на тяхното място, за да можем да водим преговорите. Но очевидно това не може да бъде политиката на Европейския парламент трябва да сме готови за дискусия в този смисъл. И по отношение на всеки доклад и всяко мнение, което дискутираме, става все по-ясно, че трябва нещо да се направи. Ние трябва да направим нещо. Три доклада имаме само днес по отношение на категория 1А, което създава проблеми. Козводуи, доклада ДМС и новите финансови институции. ще налагаме ли наистина финансови ограничения? Това, което трябва да се направи според мен е да се използва времето, за да можем да изработим своята стратегия. По този въпрос напълно съм съгласен с Раймер. Сега, разбира се, можем да изискам от комисията да подготви предложенията си и така нататък, но ние също трябва да оформим собствената си политика и приоритети и да окажем максимално натиск върху комисията, може би най-напред, но след това трябва да започнем да дискутираме стратегията относно нашата обща позиция. Благодаря. Порташ. Господин Порташ има думата. Аз исках, искам да се съсредоточа върху стратегически въпрос. В отговор на казаното от колегата Бъге изпитвам следното съмнение. Няма ли е, възможности да тръгнем по два различни пътя? трябва да наблегнем е, по кой път не искат да тръгнат съвета и комисията, а именно е, продължението на настоящата финансова рамка. Е, моето съмнение е следното. Ако приемем нова финансова рамка за 2013-2012 година и ако едва след 2020 пристъпим към адаптиране с съответния парламент, не знам какви разумни политически условия биха ни позволили да обсъждаме финансова рамка от 2014 до 2020 година. Е, дали условията ще са много по-различни е, спрямо тези, които се предвиждат за 2013 година, особено по отношение на собствените средства? А, Обеден съм, че до толкова доколкото е, бюджета на Европейския съюз се формира от постъпленията на държавите членки, е, винаги е, винаги резултата ще бъде отрицателен, защото всяка държава членка иска да дава колкото се може по-малко и да получава колкото се може повече. Така че да не се набляга на продължаването на финансовата рамка, значи да няма една приемственост на рамката, която е, съществува в момента. Не съм е, сигурен, че това е най-добрият ни отговор за новите предизвикателства, за новата стратегия. мисля, че има една идея, която е основният извод е, от е, финансовата и економическата криза. Това заключение е следното е, да се подкрепи стратегията до 2020 година с 4-5 проекта или 4-5 програми, които да бъдат ядрото на действията и които изискват на всяка цена европейско финансиране. Не знам дали е, мотивите, които карат комисията и съвета да не продължават финансовата перспектива до 2020 година, не знам дали всъщност е, е, мотивите им не са същите, поради които комисията и съвета не могат да направят никакви оферти за след 2014 година. Е, не забравяме, че не можем да пържим омлет без да трошим яйца. Да, казва председателя. И като опържим омлета, може да не го храносмелям и да не възстановим яйцата. Господин Воган. Е, Благодаря, господин председателя краткото време, което работя в комисията, наистина съм впечатлен от експертния опит, с който разполагаме в комисията, така че отново станахме свидетели на това по време на презентацията на господин Раймер тази сутрин. А, нали, изумително е как може да се говори, да се пие кафе едновременно и да се изказват такива страхотни съждения. Толкова много неща се случват по-настоящем. Не само ли бонският договор, но и стратегията 2020 година, петия кохезионен доклад през ноември и така нататък. Всичко това трябва да се отчете от комисията като наше участие. Големия въпрос обаче е какъв а, а, точно процес на преразглеждане ще се случи. Първо, финансовата а, перспектива ще бъде разгледана и оставена в този вид и ще, ще изчака до следващия период, бюджетен период. Това е едната възможност. Или пък ще се направи средносрочен преглед. Очевидно ние искаме този вариант. Нека да разгледаме и праговете, и таваните. Разбира се, не всички. Трябва приоритетно да разгледаме къде трябва да се увеличат сумите, да се идентифицират функциите и съответните тавани. Трябва да се разглеждат и други възможности, да се разгледа, например, е, фонда за адаптиране към глобализацията, е, инструмента за гъвкавост е също нещо друго, което трябва да разгледаме със съответните суми. Може би ще можем да увеличим финансирането. Тази сутрин стана дума за това, но е необходимо целият инструмент, според мен, за гъвкавост да бъде разгледан и вероятно увеличен е, неговия бюджет. Що се отнася до държавите членки, знаем, че те ще се противопоставят, вероятно, но ние трябва да успеем да наложим някои трудни решения. Много е важно в хода на дискусията да уточним приоритетите си, желанията си и постижимото преди да окажем натиск по-напред е, за развитие на този въпрос. Благодаря, уважаеми колега, господин Фандерступ. Благодаря, господин председател. Да, всъщност имам няколко технически въпроса по регламента. Не знам всъщност дали докладчика или комисията биха могли да ми отговорят. Не знам също така дали това са наистина важни въпроси, но в точка 8, параграф 3 ни се казва, че в рамките на бюджетната процедура съветът, заедно с парламента, трябва да вземе решенията. И тук се питам дали се говори за взимане на решение с квалифицирано мнозинство. Знам, че през май 2008 година беше, съдът каза в случая 6306, че подобни случаи са възможни. Тук се питам как ще процедираме в този конкретен случай, като си имам предвид това съдебно решение – някой би ли могъл да отговори на този мой въпрос? Благодаря, казва председателя господин Херцог. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, благодаря за дадената ми дума. Аз съм докладчик по становището на комисията ИТРЕМ. И исках да говоря за инфраструктурата с ниско съдържание на въглерод. Това е една от, основна, от основните теми в Комисията по индустрията. Ще се опитаме също така да окажем натиск върху бюджетната комисия и върху всички политически партии, за да ускорим този дебат възможно най-много. Благодаря. Сега госпожа Гресли. Благодаря. Благодаря, господин председател. Връщам се на забележка, направена от докладчика, а именно а, преразглеждането в а, среден план, средносрочен план. А, предполагам, че ще трябва да променим някои неща, които да улеснят целият процес но нека все пак да не се възползваме от ударената ни възможност, за да осложняваме нещата. И се надявам, че за следващия финансов период ще успеем да, да не влизаме в прекалено много промени. Миналия път отбелязах 35 промени. Надявам се всичките следващи промени да водят към опростяване на нещата. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Сега давам думата на комисията преди Раймер да приключи дебата. Но нека преди това да направя няколко забележки. Намираме се в една напълно нова ситуация. Много сложна, между другото. Защото така както го каза Георн Ферм, очевидно е, че държавите членки се намират в изключително сериозна бюджетна ситуация. Дори виждате и в еврозоната някои държави членки имат нужда от помощ от партньорите си или от международната общност. И общностният бюджет е финансиран като цяло, знаете, от държавите членки. От друга страна, Лисабонския договор влезе в сила. Той ни дава юридическите, правни и политически средства, а също така и институционални средства, за да може Европейския съюз да бъде по-ефективен в области, в които а, ние имаме лидерството, защото сме по-ефективни, когато работим заедно 27 страни. И така, виждаме, че ние, когато казвам ние, имам предвид всички институции, не се възползваме от влизането в сила на Лисабонския договор, за да изградим е, правни, финансови и административни а, инструменти, които да ни позволят да финансираме нашите политики, няма да напреднем въобще за следващите години. Никога не е имал толкова малко пари, които да се вливат нашите, нашата хазна, но и никога не е имало толкова ам, стоене и стагнация, така да се каже, в чисто политически план, а едновременно с това да имаме толкова много възможности. Именно за това трябва да имаме процедури, които а, да не допълват още повече тази разлика между бюджетната реалност и това, което искаме. И да не давам, да не влизам в повече примери. Но, например, цялата ни стратегия Европа за 2020 ще се базира на предложения от всички комисии, така както каза колегата Херцог като каза, че ще упражни натиск върху Раймер. Раймер сигурно ще е много доволен. Но имаме 20 комисии, които ще оказват такъв натиск. И в крайна сметка ще трябва да има резолюции. Това ще доведе до резолюции на Европейския парламент, които ще е, трябва и които ще искат да приложат целият потенциал на Лисабонския договор. И така, както казваше Герн Ферм, ам, като че ли в самите държави членки ще се продължи да се прави бизнес както обикновено, бизнес as usual, ще се, нещата ще продължат същия дух, все едно, че Лисабонският договор не съществува, все едно, че финансовата криза не е съществувала и че а, ще забравим така неразрешените проблеми от Копенхаген и ще си останем строго, спазвайки финансовите перспективи, такива каквито сме си ги набелязали отпреди и а, ще се опитваме да запазим максимални маржини. Ама не можем да се затворим очите пред факта, че няма такива маржини. Защото всъщност маржните ни се стесняват и вече не са а, сантиметри или дециметри, ами микрони. А, така че ситуацията наистина е страшна. И ще трябва да се справим с нея или да отсъдим много бързо. Защото след малко в гласуването ще видим, че, например, що се отнася до финансирането на, а, на, на програмата GMS, не можем да финансираме този толкова важен за космическа Европа проект с, само с стандартните финансови перспективи. И ще имаме не един и не два проблема от този тип на, всяка, на всеки, всеки един от нашите заседания. След малко ще говорим за Козлодуй, за сигурностите, за безопасността на централата а, не знам какво можем да направим по този въпрос с, с настоящата рамка за финансовите перспективи. Когато се говори за финансирането на, първата, на, на първите ремонтни работи през 2010 година, нещата са сложни. Така че, мисля, че представител на комисията, генералния директор, иска думата. Благодаря, господин председател. Благодаря. Мисля, че този дебат наистина е много важен, много политически, както казахте. И така, както го подчертахте, се сблъскваме днес с тази трудност как да съчетаем политическите си амбиции и а, финансовите ни средства, а и да понесем последиците от кризата. Знаете, че това е бюджетният проблем на всички в Европейския съюз. От своя страна, комисията, която си дава напълно сметка за всички проблеми, които изброихте, иска да действа с максимално на предпазливост. Смея да кажа, че всички предложения на комисията смятам, че трябва да бъдат финансирани. И всички предложения, които вече са пред вас, се финансират в съществуваща вече бюджетна рамка. И така както казаха някои изказали се тук, комисията използва през тези последни години всичката възможна гъвкавост в рамката, която съществуваше в бюджетната рамка, за да финансира Галилео, е, за да финансира програмата за достъп до е, храна и програмата за възстановяване на економиката. Средствата, които бяха прехвърлени от е, рубрика 2 към 1 в бюджета са на стойност 8,3 и 8,4 милиарда евро. Виждате за какви големи суми става въпрос. И сме да твърдя, че настоящата гъвкавост в бюджетната рамка беше използвана а, максимално, за да се адаптира бюджета към а, проблемите. Но нека да се върнем на това, което обсъждаме днес. Вие тук имате предложение за регламент на комисията за прилагане на Лисабонския договор. Да, ние приехме един технически подход за тази цел, защото така да се каже, правните последствия от Лисабонския договор са идентифицирани и могат да бъдат разгледани по технически начин, възможно най-бързо, защото само така ще имаме нова юридическа рамка, която да ни позволи да действаме е, ефективно според Лисабонския договор. На 29 април 28 април ще имате а, ново разглеждане на тези рамки. Мина, на миналото заседание с комисията а, ме питахте за това предложение. Казах ви тогава, че не съм в състояние да ви дам точното съдържание на предложението на комисията и сега не съм все още в състояние да ви го дам, защото само а, комисарите а, все още е, го обсъждат и знаят общо взето. Но Разбира се, ще има предложения, които са свързани с настоящата ситуация. Въпросът обаче е какви точно предложения ще имаме? По-леки предложения, ако мога така да се изразя, или предложения с много конкретен характер – а, които да определят точни политики, които после ние трябва да финансираме. Считам, че ако наистина искаме да сме ефективни, трябва да имаме и двете. Трябва да имаме едновременно и много конкретни а, политики, които ще финансираме, и по-общи. Може би, дали ще са политики и предложения за увеличаване на праговете или за конкретни инструменти. А, те ще бъдат вътре. Но ние имаме достатъчно предизвикателства, с които трябва да се справяме и затова ни трябват конкретни мерки. Относно между, споразумението за междуинституционалното сътрудничество, а също така и бюджета 2011, всичките тези детайли ще ги имате на 28 април. Относно продължаването на бюджетните перспективи. а, зачитам напълно а, тип разсъждение, който води някои членовете на парламента до а, представяне на такова предложение. Но искам да а, а, привлека вниманието ви към две основни неща. Първо, всяко продължение, ако разбира се решим да поступим така, това не е сценария на комисията, обаче, да ви предупредя. Да всяко продължение на финансовите перспективи води до ам, сривен, така да се каже, на основните регламенти, които придружават а, функционирането им. Тоест, ще трябва да има ново преговаряне на общностното законодателство. Това ще бъде много трудно, много комплексно и не съм сигурен дали е, в крайна сметка резултата ще бъде особено ефективен. А, особено пък за такъв крат. И не знам дали ще успеем да се справим за такъв кратък период. И освен това, нека да ви напомня, че ние тук не си правим разходка за здраве, така да се каже, или за удоволствие, да продължаваме бюджетните перспективи да ги удължаваме с две години. И трябва да имаме една дискусия по същност. Тоест, дали ще продължаваме за две години или за седем години, всъщност дискусията е една и съща. И комисията гледа с известен страх на евентуалното включване и евентуалните преговори за продължаване с две години. Особено за бъдещите периоди. Така да се каже, това ще е, доведе до една 4 годишна дискусия относно финансовите перспективи е, за бъдеще. Две години за дискусия, две години за удължаване, после още две години евентуално за преговори, за да установим новата финансова рамка. Не съм сигурен и комисията въобще не е сигурна, че това е най-добрият начин да използваме времето си и да подсилваме ефективността на функционирането на общностните институции. И последна точка, господин председател, относно преразглеждането на член 8, параграф 3 в рамковата програма. Така както се казва в проекта за регламент, тази адаптация, адаптирането ще се осъществи в рамките на бюджетната процедура, т.е. в рамките е, на едно решение взето с квалифицирано мнозинство. И сме твърдя, че в рамките на междуинституционалното споразумение – тези решения винаги също са вземани с квалифицирано множество, мнозинство. Така че ние тук не предлагаме голямо изменение в начина по който ще се управлява това адаптиране на бюджета. Считаме, че става въпрос за много важна разпоредба обаче, която допринася за гъвкавостта на бюджетната рамка, която вече съществува разбира се, всички настоящи проблеми повдигат други, свързани с гъвкавостта, особено свързано с събитията и от изминалите няколко години. Това е, което исках да кажа, господин председател, в отговор. Отговарям по този начин на различните коментари, които бяха представени. Благодаря. Благодаря, господин генерален директор. Така ще приключа списъка на тези, които искат да се изкажат, понеже после има вод. Юта първа. Благодаря. Е, нямах намерение да взимам думата, но след като чух генералния директор, който не може да участва в нашата политическа дискусия, това е ясно за всички, но всъщност е, той ни повтори, че преживяваме финансова и економическа криза, поради което е, средства, с които разполагаме, трябва да бъдат е, строго ограничени. И аз съм длъжна да ви повторя, че рамката е, за настоящия бюджет е гласувана през 2006 -та. И тогава никой не предполагаше, че ще има финансова и економическа криза. Затова приканвам всички колегите, но и комисията, и съвета да не се измъкват редовно, като заявяват, че економическата политика не може да се финансира заради сегашната економическа криза е, е, финансовата рамка е достатъчно ограничена и още на времето е, тези, които преговаряха, е, бяха включили ревизионна клауза и я бяха договорили с съвета. Ние разполагаме с тази ревизионна клауза, която беше изобретена от парламента, именно е, за да може, когато се стигне до ревизия, да не тръгваме от нула, да няма табула раза. А дори когато говорим за а, преразглеждане, още на времето подчертахме преразглеждане, се надявахме, че комисията и съвета а, с годините и след като са действали вече, са станали по-мъдри и е, се надявам. Надявам се, е, че е, съвета ще действа разумна и преди това се надявам и комисията да бъде разумна. Но за Бога, престанете да ни говорите за настоящата економическа криза. Това е само повод, защото нашата рамка е по-стара. Благодаря, Юта, казва председателя. Георан. Съвсем накратко по отношение казаното от господин Жуансен. Ако сериозно трябва да разглеждаме продължаването, разбира се, трябва да обсъдим всички последствия от това. Но, но раз, не разбирам защо удължаването с две години и следващата финансова рамка трябва да се водят в отделни дискусии. Защо да не можем да разговаряме за 2 плюс 5 години по едно и също време? Това не е по-сложно, отколкото да говорим за 7 години напред. Очевидно, че ще има повече харти и повече документи. Да, това е така. Но може да се води един преговор по отношение удължението. Просто водим разговори за 2 плюс 5 вместо за 7 години. И това е не е толкова сложно. Господин Гудбанис. Също много кратък въпрос към генералния секретар. В докладите, с които разполагаме, предложението за регламент е за многофункционална многогодишна рамка – финансова рамка. Виждаме, например, че в петия абзац, който е съвсем нов, става въпрос за корекция на кохезионната политика. И тук става въпрос само а, не за технически експертен въпрос, но бих искал да получа после и допълнителна информация. Защо? Защото това, което се предлага тук е следното. Поради различното БВП, за 2005 година, очакванията 2005 година, когато бе разработена перспективата 2007-2013, сега промените са драстични в държавите членки. Предложенията, е които се правят е да се разгледат тези флуктуации повече от 5% на БВП нагоре и надолу. И кохезионното е, политика, предложението, се, което се прави, е, че комисията ще коригира цялата сума на кохезионни средства, които се изплащат на държавите членки, съобразно промените в БВП. А също така може да се направи обратното, разбира се. И въпросът ми е, ако такива корекции се случват, е, как ще се промени цялата функция Б? Вероятно това е ново предложение – е, разбира се, радвам се, ако е, малко по-късно се направи това преразпределение. Не, не точно днес и очаквам информация. Благодаря. Раймер, ти какви заключения правиш от този дълъг обмен на възгледи? Благодаря. Благодаря за този толкова оживен дебат. Интересни коментари бяха направени и много интересно мнение споделено. Позволете да започна с казаното на края. Наистина много разумно. Това е отговор на опасенията на комисията, че ще се удвои обема на работата в кратък период от време. Така че миналата година, финансовата, миналия път финансовата перспектива се водеше по отношение на 50-60 програми и наистина много усилия хвърлих всички, които участваха в преговорите, така че тук наистина а, има притеснение какво ще се случи, ако се прави преразглеждане плюс удължаване какво ще правим по отношение на многогодишната финансова рамка до 2020 година. Наистина много е интересна тази идея да се добави този допълнително предложение като вариант. И трябва да го е, направим предложението и пред съвета според мен. Така можем да разработим и политическите си планове и след това по-отделно съобразно с графика си да ги разгледаме. Комисията пък трябва да мисли в ход по време на процедурите, не така както винаги е постъпвала през миналите периоди и да си следва старите практики. Но остава и въпроса, свързан с следния момент. Съветът с насоките бюджет 2009 година – Представете си 2011 година какво ще се случи, а комисията влезе със своето предложение, използвайки първия си модел за 2020 година. Можем да изпаднем в много трудно положение, защото имаме споразумение вече за 2020 година без, нужната, без нужния разчет за гъвкаво, за който ние самите призоваваме. И си създаваме наистина една бетонна стена около многогодишната рамка, което естествено ще ни създаде проблеми, работейки в е, глобалния свят. Сега, по отношение на предложението на комисията е, за многогодишната финансова рамка и предложението на съвета съответно – ако от гледна точка на бюджетната комисия те са достатъчни, тогава можем да си представим, че можем и да кажем не. Да не се съгласим. И да направим е, съответното предложение и вземем решение в пленарна зала. А можем да продължим преговорите, докато постигнем по-добро предложение. Можем и два пъти да кажем не, ако трябва. М има много възможности, ако парламента е единен и използва възможности, възможностите, които ни дава Лисабонския договор и каже не тогава, когато не сме съгласни. Със SWIFT и нашето решение по SWIFT ясно показахме, че по-добре е с парламента да се водят преговори предварително, а не последващо след заимането на решението. Така че ние знаем какво се случи с договора. Ако нямаме финансова рамка, сме наясно. Имаме си прагове, които бяха фиксирани в предишния период, така че не трябва да се поддаваме на натиска по отношение на многогодишната финансова рамка или когато става въпрос за техническите корекции, които се внасят от името на комисията. По отношение на междуинституционалното споразумение, в комисията тук не говорим само за специализиран експертен момент в корекцията. Искам да се позова на член 3, например. Там има много ясно послание. Така че връщам се на казаното от колегите. Въпросът за бюджетния неутралитет. Да, добре, но ако не станем и не призовем да се направи съответното преразглеждане по смисъла на Лисабон, тогава ще се изправим пред много по-големи трудности в хода на преговорите и политическите приоритети, които ще почнат да се хвърлят между функциите в дискусиите. Но ако разгледаме бюджета като цяло, много е възможно, разбира се, да се финансира външната служба по един неутрален начин, бюджетен начин. И наистина бих искал секретарията да подготви цифрите по отношение на а, държавите членки. Например, да вземем Германия за пример – 2200 души, които работят е, в централния офис. Съответните бройки е, персонал в е, всичките посолства по света. 5000 са заетите, например, с готвене, с обслужване и така нататък. Плюс 2000 които са делегати, които са изпълнени пратени да изпълняват специални задачи. Значи общо 13 000 до тук получаваме. А, интересно е да чуем какъв е и броя от другите държави. Франция и Англия може да имат повече, а, може да има държави, които имат близки цифри до нашите. Това са огромни бройки и е необходимо да се изгради разумна система за организация, така че да се избегнат както пропуските, така и дублирането. И това ни е задачата. Трябва да разговаряме с колегите си в националните правителства, парламентите, да видим какво правят те, когато си подготвят техния дипломатически корпус, когато си подготвят персонала, защото в противен случай явно няма да си свършим работата като бюджетен орган. И ако внимателно разгледаме този въпрос, ще видим, че има интересни цифри по отношение на необходимостта от действие на национално ниво – по отношение на външната служба пък имаме цифри съответно на европейско ниво и те обаче излизат не толкова важни за сравнение с националните. И съвета ще трябва да направи нещо по този въпрос и финансовите министри трябва да кажат своето мнение. Те например, настояват за неутралитет в бюджетното разпределение. Те трябва да обаче дискутира този въпрос своите правителства. Трябва да има и публичен дебат, дебат според мен. Защото Обеден съм в крайна сметка за какви суми ще се стигне и какъв ще бъде техния размер. По отношение на външната служба, ако има агенции, да вземем и е, Европейската агенция за безопасност на храните. В Германия имаше обяснима реакция но как се прави оценката на риска за продоволствието? Имаме две институции при нас. Ето това са дебатите, които ние като Европейски парламент и бюджетен орган трябва да водим. Да, решение ще вземем с участието на съвета е, по един конструктивен начин и с участието на всички структури на европейско ниво. Но и в къщи трябва да обмислим какви организации, какви органи съществуват в, на национално ниво и тогава да ни бъде ясна цялата голяма бюджетна картина. Това е едно упражнение, което е много интересно. Надявам се, че ще ни помогнете наистина да изградим по-здрави собствените си аргументи. Но разбира се, ще бъдем и почтени пред съвета. Вчера, например, имаше конференция в Брюксел и трябваше да видя какво точно Европейският съвет е постигнал по отношение на постановките. 3% за развойна и научна дейност, например. 150 милиарда евро са ни по-малко парите от е, държавите членки. И това, разбира се, всичко ще има отражение върху бюджета на даден е, етап. И ако отчисления са, не, не са достатъчни, тогава, е, например, тези 0,7% от БВП за процеса на развитие, ами какво ще направим? Германия не се справя добре, други държави по-добре се справят, имат 0,4% някъде, т.е. около 30 е, милиарда липсват по отношение на международните бюджети, които трябва да предоставят тези средства. Така че трябва ясно да си уточним приоритетите, ясно да имаме сумите в главата си. И а, е, това е нещо, което разбира се е важно и за продоволствието, и за дебатите навсякъде. Това искам да кажа по отношение на преразглеждането. Но е, средносрочния а, е, преглед на многогодишната финансова рамка. Сега трябва да направим следващата стъпка, да направим оценка. Без оценка няма напредък на, на, на по-напред. Но Разбира се, малко изоставаме и с е, въпросите и корекциите, които трябва да се направят по смисъла на Лисабонския договор, особено по отношение на казаното от колегите преди малко. Да, има напрежение. Знаем, че ни е нужен по-голям политически ангажимент да се справим с приоритетите и всичко това трябва да се отрази в бюджетната политика в определен момент. Но също времено има проблем. Има политически области, където просто е, виждаме, че ни се показва червена, жълта карта, жълт картон. Защо? Защото процедурите са прекалено сложни или пък има пропуски от е, нормативна гледна точка. И там не би трябвало изобщо да бъдат изплатени проценти или милиарди. Така че преди да минем към следващата рамка, трябва да направим ясен преглед на структурата на многогодишните програми. Научно-развойната дейност не се справя много добра. Научно-изследователската трябва да разгледаме много внимателно. И тук комисията, както и другите комисии в парламента, трябва да си свършат е, задачата и домашната работа. Трябва да направят нещо. Така че в крайна сметка да две години, когато дискутираме часове наред, да сме наясно защо и за какво се борим, когато става дума за конкретна програма. В противен случай се вижда, че институциите сериозно отстъпват по отношение на своята подготвеност за адеквата, адекватността на програмите и тяхната желателност от страна на потребителите им. Необходимо е да сложим край на водените по подобен начин дискусии. Трябва да можем да отстояваме политическите си приоритети пред обществеността. И тук, разбира се, има конкуренция между отделните програми. Трябва да видим кои са най-добрите от гледна точка на европейски интерес и добавените ценности и ползи за Съюза. Всичко това трябва, разбира се, да се прави наред и с компонентите, които трябва да се а, коригират по смисъла на Лисабонския договор. Трябва да използваме предоставената ни възможност. Противно наказаното от генералния директор – що се отнася до Лисабонския договор и предложенията свързани с него, които ние дискутираме. Така че, мисля, че засегнах казаното до господин Фер, както и процедурата за издаване на съгласие. Мисля, че е ясно. Ако а, а, ние не сме съгласни, можем да кажем не. Разбира се, ще има и натиск от правителствата по отношение на предстоящите преговори по финансовата рамка за новия период. Ние, бюджетната комисия, взехме решение за преходни разпоредби, докато влязат в сила новите правила. Добре, имаме време в такъв случай, преди е, помирителните срещи през е, есента. Няма нищо, което чак толкова да ни притиска в крайна сметка в момента. Може лесно да се вземат решения, ако има съответните предложения. Ако не, ще водим преговори и ще стигнем до чудесни решения, разбира се, при добре проведен преглед на бюджетната политика от политическа гледна точка. И економическата криза. Да, вече бе казано и от Юта по отношение на кризата. Преди да говорим за бюджет, трябва да знаем, че нормотворчеството е нещо много по-важно, особено в предвид 2020 година. Така трябва да се подходи. Нормативната база най-напред, когато разглеждаме бъдещето развитие на бюджета, трябва да видим какви са нашите цели, какви са разпоредбите по договора и след това да видим какъв ще обхвата и измерението на бюджета. Което означава, че ще бъде възможно нашите политически приоритети да в крайна сметка съответстват с онова, което ще бъде записано в многогодишната финансова рамка. Но трябва да се вземе решение какво искаме, господин генерал директор, Трябва да сме наясно с нашите приоритети и в крайна сметка ще се постигне решение в, край... в последния момент. Ноември месец комисията иска да подготви доклада. Комисията може да използва летни, летния период, но ще бъде важно да се подходи първо с изпълнението на Лисабонския договор, да се разгледат всичките буквички, дребния шрифт, онова, което трябва веднага да влезе в сила. Не е възможно комисията и, тъй, и нейните звена да не си свършат добре работата. А комисията като институция и колегите там трябва да вземат решение в крайна сметка какво искат. Ако искат само да слушат е, съвета и какво прави той, едно, или пък може да искат да разгледат последствията от е, влизането в сила на Лисабонския договор. Ето това е въпрос и правомощията на парламента. Господин председателю, мисля, че има въпрос по отношение на следващия дебат. Дали да се обърнем към председателя на комисията, както, например, подходихме по отношение на работния неофициален документ и за съответна оценка и да призовем комисията да преосмисли своята позиция и в крайна сметка да ги призовем малко да се активизират. На следващия етап на предстоящата ни среща предлагам да дискутираме дали е разумно да имаме устен въпрос с кратка резолюция по отношение на влизането в сила на Лисабонския договор, така че може би в, през месец май на пленарна зала да влезе този точка като а, дискусионна. И разбира се, в нея да запишем всичките наши основни предложения. Това ми се струва, че е по-добра процедурно предложение. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Мисля, че наистина имахме нужда от този дебат и всички оценихме качеството му. Аз си извличам две политически заключения от всичко казано, както винаги относно бюджетните дебати, бюджетните перспективи или годишните рамки. Трябва да се сътрудничим с комисията. Това е първото. Следователно, трябва да предприемем инициативи, за да можем да а, повлияем на комисията и едновременно с това да разберем нейните предложения. Свързах се с комисаря Левандовски, който е съгласен да дойде тук на някои от следващите ни заседания, за да продължим а, обмената на мнение на политическо ниво, защото видяхме, че освен чисто техническите проблеми, които, пред които сме изправени, има също така и чисто политически а, избор, който ще повлияе на всичко останало. Научихме също от генералния директор, че на 28 април ще е, бъде прият. Е, ще бъде приета оценката на комисията върху финансовите перспективи и считам, че второто политическо заключение, което си извличам, така както каза и Раймер Бъге, така, и имаме нужда, както каза Георан Ферм, да а, уточним каква е крайната цел на парламента и това ще трябва да започне тук в комисията по бюджета. Имаме процедури, които ни позволяват да водим обществен дебат и да валидираме после решенията си в пленарна зала. Да е без значение дали ще става дума за устен въпрос по член 115 от правилника на парламента или евентуално създаване на резолюция по член 58 в рамките на контрола над една политика, която предварително сме приели. Можем съответно да комбинираме и двете. Ще говорим с координаторите и ви предлагам в следващите седмици да започнем една подобна процедура, като едновременно с това продължим нашите контакти с комисията и да поканим и комисаря Левантовски. Благодаря ви. Прекратявам дискусията по тази точка. А междувременно Хелга се върна. Имаме точка 8, по която трябва да говорим преди да минем към гласуването. Хелга, бихте ли ни а, резюмирали набързо вашите разсъждения по а, Козлодой и изваждането от експлоатация? Трябва да имаме становище тук. Да, благодаря, господин председател. Да, съвсем накратко. Нека да спрем на основните проблеми. Спомняме се, че през ноември относно изваждането от експлоатация на Козлодо имаше един голям дебат как да финансираме а, някои ремонтни работи по безопасността особено като се мобилизират инструмент, и са инструментите за тази цел на стоеност от 75 милиона евро. Но сега трябва да намерим нужното финансиране. А това означава 225 милиона евро за 2011-2013. Относно това, което чухме тази сутрин, имаме много ниски, много слаби маржени. И те са не просто малки, те са микроскопични. И въпросът тук е къде ще намерим, откъде ще намерим тези пари или дали няма да имаме нужда от нови преговори, за да изясним как и откъде ще намерим средствата за тази програма. А, мисля, че има ясна връзка по цялата, целият въпрос а, относно средствата и дали няма да имаме нужда от други решения. Аз подготвих няколко опции, но всичко зависи от информацията, която ни се даде. И ако имаме добра информация, тогава ще преминем към първата опция по 1А. Ако обаче имаме лоши информации, съответно не е достатъчно конкурентно конкурентоспособен проект, тогава ще преминем към втората опция. Има няколко подлинии, така да се каже, бюджетни подлинии, а, относно финансирането на изкъмеждането от експлоатация. Но първоначалният въпрос беше много различен от това, от ситуацията, в която се намираме сега. И не е наше политическо задължение да направим да, да търсим такова решение, но мисля, че все пак е важно да го имаме, защото това е част от целият дебат как ще се справим с въпроса за безопасността и извеждането от експлоатация на ядрените централи като цяло. А, така че не знам какъв точно е подхода на колегите. Разбира се, всичко зависи от широката картина, която ще ни се представи и относно средствата, които ще, ни, ще намерим. И а, само като имаме широката информация, е, тогава ще можем да кажем да, това е един конкурентно способен проект и ще пристъпим по изпълнение на опцията по едно а Но Разбира се, аз лично считам, че имаме нужда от тия средства за осигуряване на безопасността, извеждането на безопасност от, на, от експлуатация на Козлодуин. По това няма спор. Благодаря, Хелга. Надявам се, че другите ще вземат думата, така както Хелга поиска. Инги иска думата. Да, благодаря. Лично аз считам, че сме по-скоро в опция 2. Ако разгледаме цялото досие, комисията всъщност трябва да направи още една декларация. Как всъщност? Първо имаме 75 милиона евро, които можем да намерим. После изведнъж намираме а, всъщност, че ни липсват средства за втория или третия транш от парите и че ги няма. Доколкото знам, това беше воля от страна на Европейския съюз, желание на Европейския съюз да, да помогнем. Поне така беше казано на времето. Това решение беше взето в началото, но като, като видах сумите, които са отпуснати на консултантите, вече са 8 милиарда и все още не е достатъчно а, ремонтирана, за да бъде започната да функционира напълно наново. Питам се, трябва ли. Дали трябва наистина да а, ремонтираме останалите блоковете на Козлодуй, за да можем да имаме повече енергия, но дали наистина това е най-доброто решение? И тук искам да знам мнението на комисията, защото всъщност октомври, датата, която установихме за октомври, наближава. И се надявам да ни обясни комисията, защо сме в такава объркана ситуация. Аз искам да кажа, че нямам нищо против Козлодуй, нищо против България но се противопоставям на тази непрозрачност на цялата процедура. Миналата година имаше доклад за използването на фондовете, на европейските фондове в България и Румъния и не се говореше въобще за козлодой. И имаше едно участие, доколкото знам, на Козлодуй, в Козлодуй около 450 милиона евро. Определено имам нужда обаче от повече информация от обяснение. Благодаря. Благодаря, Инге. Мадам Ненски. Благодаря, господин председател. Аз искам да напомня няколко важни факта. Всъщност причината да търсим парите по такъв сложен начин дойде от факта, че комисията представи предложението за продължаващата помощ за изваждането от действие на първите четири блока на АЕЦ Козлодуй в средата на бюджетната процедура за 2010 година. Това беше причината, поради която ние потърсихме в този сравнително късен период вариант да осигурим първите 75 милиона от, от flexibility инструмента и това беше единственото възможно решение в края на миналата година тези факти трябва да бъдат много ясно казани в контекста на това как ще се определи съдбата на АЕЦ „Козлодуй“ и дали ще има достатъчно воля, която аз смятам, че има и в комисията, и в парламента, да се намери останалата сума пари. Давам си сметка, че проблемът с маржа е сериозен и че това по един или друг начин би застрашило останалите програми, които са включени в тази финансова линия но същевременно искам, но същевременно искам да подчертая, че предложението на ИПП в тази връзка е да се търси а, ревизия, на, а, да се търси възможност за, а, за ревизия на сегашната multi, multi Financial Framework и да се намерят възможности да се договори с съвета по какъв начин да се процедира за отпускането на останалите 225 милиона. Така че ние се придържаме към, предложението на Хелга, към второто предложение на Хелга и смятаме, че това ще бъде варианта, в който тези пари ще могат да бъдат обсъдени и договорени в рамките на междуинституционалното споразумение. Благодаря, Надежда. Аз напомням на колегите, че когато договаряхме финансовата рамка 2007-2013 година, съветът допусна да включи в тези тавани финансирането а, а, на извеждането от експлоатация или по-сигурното действие на всички атомни централи от тип Козлодуй, ВВР, не знам точно как да ги изразя, но които не гарантират сигурност по западни стандарти. Но, тъй като на времето България и Румъния все още не бяха влязли в Европейския съюз, знаеше се обаче, че ще влязат през 2007 година, но всъщност преговорите се водеха за 2005-2006 година и комисията се съгласи е, да включи финансирането на извеждането от експлуатация на козлодои, което е абсурдно само по себе си. И днес изпадаме в една неприятна ситуация, както каза Надежда. Ние ние трябва да постигнем резултат. Хелга също каза, ние имаме задължението за резултата. Длъжни сме да постигнем резултат и не можем да не направим този абсолютно задължителен ремонт на Козлодой, е, обаче нямаме пари за целта. Е, Жалю Кадоля Ан поиска думата. Не, а извинете, е, всъщност бъркам ви с господин Калфин. Благодаря, господин председателя. Искам да добавя още някои аргументи, свързани с предложението на Хелга. Но първо, искам да е, кажа по отношение на казаното от Ингеборг. Наистина, много е важно и със сигурност ще се направи така, че всяко едно евро ще бъде проследено точно за какво се, се разходва. Този фонд, е, разбира се, се управлява по същия начин, както се е, управляват и фондовете в Литва и Словакия. Ще има специален одит от е, Европейската сметна палата. Това е друга възможност да се види как точно се изразходват средствата. И това е задължителна процедура. Трябва да знаем как се изразходват тези средства. Отново да се върна на предложението на Хелга. Мисля, и бих предложил да подкрепим първата, първия вариант със следните аргументи. Казваме, че включването в маржа на Козлодой, както другите програми, между другото, се случва, просто води до смаляване на този марш до голяма степен. Така че може да се използва този разход, за да се преразгледат и предоговорят таваните от е, многогодишната финансова рамка. Това означава, че в крайна сметка ще има а, преговори само за конкретната програма в Козлото, а пък това не е идеята. Така не, не водихме дискусията по-рано в този смисъл. Ако искаме преразглеждане, както вече пространно говорихме по отношение на доклада на Раймер за средносрочния преглед. Трябва да направим преглед тогава, какви са програмите, какви са приоритетите и да оставим възможност за Европейският съюз да може да има допълнителни възможности в рамките на бюджета. Това няма пък да се случи само ако се използва тази програма. Така че за всеки разход в днешния дневен ред имаме три такива предложения, например ГМОС, Козлодои и агенциите. Ние трябва да използваме тези аргументи, а именно, че няма марш и че е необходимо да наистина отворим преговорите сериозно със съвета по отношение на многогодишната финансова рамка. Имам предвид следното. Козудой може да е един от тези аргумент, но не е единственият. И отново, ако искаме да постигнем онова, за което говорихме по предишната точка, мисля, че трябва да използваме всичките си аргументи, за да можем да изискаме ново преговаряне а, в рамките на преговарянето и прегледа на между, между многогодишната финансова рамка. Благодаря колега, нека да ви кажа, че Козлодой не е единствения засегнат и е единствения, който иска допълнителни средства. Анни Янсен. Съвсем кратко ще бъда. Присъединявам се към казаното от е, преждеговорящите. Съгласни сме с вариант втори. именно, че няма достатъчно пари по маржа. Това е ясно. Това е нашето предложение. Горан Фел. Um, Вероятно, тук имаме различни приоритети. Някои ще подкрепят първия вариант, втори, други втория. Но, като цяло, ние сме наясно и единни относно това, което искаме. Може да има и трета възможност. Идеята ми е да се опитаме целенасочено да подходим към всички тези случаи, така че да използваме един и същи тип аргументи, независимо дали става въпрос за ГМОС или гозудо или каквото и да е. Друго. По отношение на ГМО СС имаме етапен, поетапен подход – е, поне така изглежда по програмите на комисията. Очевидно това е съвместимо с таваните, но ще предизвика сериозни политически проблеми. Така че искаме да окажем натиск върху комисията, да водим нови преговори, защото нямаме пари само в една функция да можем да покрием всички тези разходи. Така че можем да слеем двата, е, двата, двата варианта, отново да подходим стъпка по стъпка, както при е, ГМО СС но от политическа гледна точка наистина трябва да имаме е, преговаряне, ново предоговаряне, което ще бъде съвместимо с това, което правим по отношение на е, програмата за наблюдение на Земята и е, по този начин ще подходим всички дискусии, свързани с е, финансовата рамка. Вероятно това е решението. Е, благодаря, Гърън, за това, че допълнихте към решенията. Госпожа Херцог. Искам да отговоря на Ингеборг. Аз отговарям защото когато гласувахме в Козудей при предишния мандат на парламента, точно както господин Ламасур казва, по отношение на Литва и Словакия имат компенсации от Европейския съюз. Единствената причина, по която България не можеше да получи тази средства, е просто те се присъединиха по-късно и затова бе взето решение, че ще бъде справедливо за всички когато стана член на Европейския съюз, да се отнесем по същия начин с страната, както и с другите два. Имаше голяма битка в комисия ИТРЕ, бюджетната комисия. Ние победихме и мисля, че това беше правилното решение. Наистина съжалявам, че отново се отваря този дебат, дали решението е добро или не. Мисля, че е, абсолютно трябва да се придържаме към равнопоставеност към всички. Искам да обавя, че през следващите няколко месеца е, ще има и други въпроси от Интра, които ще ни засипят е, инфраструктурата с е, ниско въглеродния съдържание ще бъде друго. И както в първата си реч казах, просто те идват и ние трябва да сме готови и трябва да решим по-отделно ли ще подхождаме към всички тях или като пакет ще се опитаме да намерим решение, за да може по-добре да водим и преговорите с другите комисии и със съвета по-етапно а не просто да искаме да се опитаме поединично да се е, решават случаите, в крайна сметка да загубим битката. Благодаря. Е, Благодаря. Салвадор, който междувременно овладя своята PlayStation. Господин председател, Аз а, мисля, че е, има малко по-голяма последователност спрямо решението, което взехме по GMS и съвместното изменение по GMS. Е, всичко е съвместимо с финансовата рамка, ако има известно препограмиране. Но, както казахме, от политическа гледна точка това е недопустимо. Е, препрограмиране за финансиране на втори транш за Козлодой. И затова смятам, че предложението на Георан Фарм е най-последователно. Е, при това положение ще имаме съвместен подход, както и при останалите програми програми, е, при които е очевидно, че всичко трябва да бъде технически съвместимо с настоящата рамка и политическо допустимо. Бих се съгласила с такава гледна точка. Благодаря, Салвадор. Благодаря на всички, които отговориха на въпросът, е, който зададе Хелга. Какви са заключенията, които прави Хелга? виждам основанието за различните аргументи, че става въпрос за е, технически съвместимо, политическо не и тогава трябва да водим преговори, но тогава я, трябва да бъде ясно от политическа гледна точка, че имаме един и същи подход на основание а, е, кохерентност и не можем да кажем в единия случай тук имаме съвместимост, а в другия случай няма съвместимост. Трябва наистина да обобщим подхода си, така че в крайна сметка да имаме един подход по всички тези въпроси и тогава вече решението ще бъде ясно, ще бъде ясно, че ще има и последствия за проекта ГМОС, естествено. Благодаря ви. Казано с други думи, след тази обмяна на мнения можем да кажем, че бюджетната комисия не иска да взима Козлодуй за заложник, така да се каже ние имаме задължение да имаме резултат. Установяваме, че с това, което става в маржините, не можем да финансираме финансовите перспективи без никаква адаптация, но ние имаме волята да имаме конкретен резултат. И считам, че е, в гласуването по GMS о, GMS след малко ще го покаже. И а, така както каза докладчика, Определено имаме нужда от ясна обща позиция по проблем, който е всъщност идентичен. Говорим за политически приоритети на Европейския съюз, било то системата ГМС. Това е голяма сателитна програма. Козлодуй пък вече е ядрената безопасност. И в двата случая трябва да намерим средствата и знаем, че в настоящия момент нямаме нужните финансови възможности, освен ако не направим промени. Нека да останем до тук с тази тема. Ще трябва да разгледаме проекто доклада за становище е, в, по време на заседанието 7-8 април. След това имате изкрайен срок за внасяне измененията 12 април. А, гласуването пред нашата комисия ще бъде 27-28 април и а, становището пред економическата комисия ще трябва да гласува на 4 май и а, в крайна сметка нещата ще бъдат гласувани в пленарна зала през май в Страсбург. Благодаря, уважаеми колеги. А сега можем да преминем към гласуването. Пристъпваме към точка 13. Започваме с доклада на Дамиен Абад доклад за становище, даден на комисията ИТРЕ, доклад по който много работихме и а, мисля, че постигнахме компромис, който би трябвало да а, събере, надявам се поне, мнозинство, поне в нашата комисия. А, надявам се всички да имат списъците за гласуване. Всичко наред ли? Е? Добре. В такъв случай започваме с компромисното изменение. А, ма има проблем. Момент. can it by we can do it by heart. Yeah, yeah. Ah bon d'accord. Bon, non, tant plus, tant don't Non, c'est encore mieux. C'est encore mieux, ok. D'accord. Ok. Ah bon, alors est-ce que maintenant les socialistes savent ce qu'ils votent Социалистите знаят ли какво гласуват? Добре. В такъв случай, компромисно изменение едно. Кой е за? Против? Един. Въздържали се? Няма. Приема се. Компромисно изменение 2. За. Против. Един против. Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се също. От тук нататък пристъпваме към гласуването на членовете. Изменение 5, което не се покрива от компромисното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Същото мнозинство приема се. И изменение 12 на госпожа Херцог. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 13, което се покрива от компромис 1. И изменение 6 също се покрива от компромис 1. В такъв случай пристъпваме към съображенията. И изменение 9 се покрива от компромис 1. Изменение 2 не се покрива. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 10 се покрива от един компромис на изменение 2. Изменение 3 се покрива от компромис 1. Изменение 11 на Едит Херцог трябва да се гласува кой е за, против, въздържали се, приема се. Същото мнозинство всеки път. Изменение 4 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Връщам се към предложението за, на законодателна резолюция. Изменение 1, и 8 се покриват от компромисно изменение 1. Така че крайно гласуване за. Против. Въздържали се. Приема се с единодушие без един. Поздравления за докладчика и за всички, които са допринесли за, за компромиса. Сега пристъпваме към гласуването по точка 14. Мобилизацията на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Литва за производството на облекло. И Барбара е докладчик. Барбара. Благодаря, господин председател. А, имам ли няколко минути, за да го представя или... А, не. Можете да го представите съвсем накратко. А, добре. А, е, искам да привлека вниманието на колегите. А, а Молбата на Литва, представена на 23 септември 2009 за използване на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията а, в областта на а, производство на облекло. Става въпрос за две предприятия а, за производство на облекло и също така за сградния фонд. Всичко е в последствие на економическата криза, намалиха се разходите, осъществявани от потребителите и също така се увеличи безработицата. Искането за помощ от този Европейски фонд предвижда помощ за 491 заети в 45 предприятия на стойност около 500 000 евро. Трябва също така да окажем помощ на 600 хора, които ще бъдат съкратени в областта на обзавеждането на стойност около 600 000 евро. Комисията, след като направи оценка на двата случая, реши, че тези искания отговарят на критериите на фонда и също така на член 28 от между, междуинституционалното споразумение. И а, бяха одобрени три предложения на стоеност около 8 милиона евро. Ако тези две искания а, са одобрени, общата сума ще бъде около 9 милиона евро. Тоест, имаме още около 490 милиона, които остават на разположение в фонда. Комисията по заетостта се произнесе за отпускане на помощ на тези две, по тези две искания и имаше едно изменение на колегата Портас, аз съм за това изменение. В това изменение се иска ускоряването на отпуснатите, на, на изплащането на тези суми по фонда за глобализация. И аз е, смятам, че това изменение може да бъде включено в двете искания. Благодаря, Барбара. Това покрива точка 14 и 15, доколкото разбирам. Господин Порташ също поиска думата. Ще бъда кратък. Искам да задам въпрос на комисията, ако е може. Това е, е свързано с е, проблема за тъжната безперспективност. През ноември парламента разреши три прехвърляния на фондове за два кандидата Ирландия и Белгия. През декември даде, даде разрешение е, още на три страни за Австрия, за Холандия и за Швеция. Сега, е, доколкото аз знам, е, в е, средата на февруари Два-три месеца по-късно е, средствата така и не бяха прехвърлени. Въпросът ми е следния. Междувременно, е, били ли са прехвърлени средствата? И второ, е, защо трябва толкова много да се чака? Това, за това не отговаряме ние. Комисията иска ли да отговори веднага или по-късно ще отговори? Господин генерален директор? Благодаря, господин председател. Откровено казано, не знам отговора. Ще изпратя двустранно отговора на господин Портас. Благодаря, казва председателя. Действително, въпросът беше важен. Така. Изменението на господин Порташ беше разпространено електронно. Ще го е, прочета. А,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 Voilà. Le И така, докладчикът поддържа изменението, така нека комисията гласува за. Благодаря против. Приема се. Така, сега гласуваме е, целият доклад на Барбара. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Добре. Това беше за първия доклад. Предполагам, че е при втория доклад мнозинството е същото за, същите, против, въздържали се, същото мнозинство. Барбара и nous passons la parole maintenant а месье Годмани. Сега благодаря на Барбара и веднага давам думата на господин Годманис, който е докладчик по 16-та точка. Say, we, we spoken... Няколко пъти говорихме по този въпрос. Съвсем накратко ще се изкажа. Няма изменения. Вчера обаче чух от господин Сулен, че ако НП включи тези две е, изменения, ще ги подкрепи. Първото. Ако увеличим плащанията, за да подкрепим предложението, 2% социален фонд, 4% кохезионния фонд, това значи 1,7 милиарда евро като цяло за страните. 2010 имаме 8,2 милиарда заложени в бюджета. Тоест, ако всички те се изпълнят 2010 година, тогава вече ще трябва да искаме промяна в бюджета. Но ако не се изпълни бюджета поради различни основания, тогава вече имаме резерв и няма нужда да променяме бюджета и ще можем да предоставим плащането. Затова, ако предложението, което вчера чух, е, се даде, аз ще подкрепя. Искам да ви напомня обаче нещо. И това е намерението на комисията – а именно по-късните промени в съвета, които подкрепят е, страни, които е, имат спад в БВП с около 10% и повече или по-малко, тогава те ще получат директен заем 2009 година. От бюджета 2009 година. Така че искам да ви кажа, че това не са допълнителни пари, които се плащат в а, е, рамката така че 2% се увеличава в тези държи, както казах е, е, от социалния, 4 от кохезионния, за да се подкрепят по-ефективно съответните държави. И това е договорката между комисията и съвета. Защото първите предложения, които дойдоха от комисията през месец юли, е, предвиждаха по-големи суми да бъдат отпуснати, а съвета не го прие. Обаче това е предложение. Затова аз подкрепям това мнение. Е, подкрепям докладчика. Записано е предложението. Ако имате, разбира се, въпроси, ще отговоря. Très bien, je vous remercie. Е, е, thank you, Mr. Chairman. It is the custom of our committee. На нашата комисия наистина има вече така традиция да се приемат устни изменения. И в името на приятеля ни, той, който сега говори, аз наистина вчера говорих за тези малки промени, именно в е, изменение едно, да се добави фразата «ако е необходимо» в текста. И ще прочета втората част на едно е едно а поканва комисията да предложи съответния бюджет с неговата промяна, ако е необходимо, за да покрие е, бюджетните кредити за 2010 година. Това е компромис от наша страна. Ако правилно съм разбрал от социалистите, ние не подкрепяме всъщност идеята за изменение на бюджета. А можем да приемем именно тази формула. И ако има проумирителен комитет, тогава наистина можем амблок да решим тези въпроси. Е, а, до, добре. А, е, доста палци се вдигнаха и заключавам, че има широк консенсус. Така, докладчика е съгласен. Добре. Така, е, мога ли да подложа всички изменения амблок, включително и изменението към изменението, ако е необходимо, if needed. Амблок, кой е за? Благодаря. Против. Един въздържал се. Е, един против, един въздържал се. Против. Против. Двама въздържали се всъщност. Двама въздържали се. Трима против, двама въздържали се. Така, измененията се приемат. И благодаря на господин Годманис. Сега пристъпваме към 17-та точка от дневния ред. Е, доклада на господин Алваро е, по е, миграция от Шенгенската информационна система има поредица от изменения от самия докладчик. Можем ли да ги гласуваме анблок? Да. Да, никой не възразява. Добре. В такъв случай е, гласуваме блок всички изменения на господин Алваро. За. Против. Никой. Въздържали се. Никой. Единодушие единодушие. Поздравление за колега. Това е, е рядък случай за нашата комисия. Това беше по 17-та точка. Има 18-ти текст. Това е 18-та. Има нов текст. Това е 18-та точка. И по него ли има изменения? А, той всъщност е същото, същото е. И в такъв случай на блок е, гласуваме измененията. Е, същото мнозинство, същото единодушие защото текста е същия, никой не е против, никой не се въздържа. Двойно единодушие за Александър Албаро, това е триумф. И после имаме само две прехвърляния на средства по бюджета за адаптиране към глобализацията. Докладът е Лашло Шуриян. Също ги гласуваме блок за. Благодаря против, въздържали се, благодаря. Същия вод, както и по правното основание. И така няма други прехвърляния. Изчерпахме дневния ред. Няма разни въпроси. Закривам заседанието, като ви благодаря.